Е, Уважаеми колега, за мен е удоволствие да приветствам с добре дошъл председателят на Комисията на Африканския съюз Мусафаки Махамад. Господин председателю, вие сте първият председател на Комисия на Африканския съюз, който говори в пленарна зала на Европейския парламент. Африка е приоритет за Съюза. Ние споделяме много общи ценности, изправени сме при много предизвикателства в сферата на сигурността, миграцията, безработицата, промените в климата. Затова ние трябва да засилим стратегическото ни партньорство, да работим заедно като равни, за да намерим конкретни решения на тревогите на нашите граждани. Приветствам усилията, които полага Африканския съюз в борбата му срещу тероризма. Сътрудничеството ни е изключително важно в района на Сахел, в района на езерото Чад, в Африканския рок, както и в Либия. Ние имаме общ интерес да управляваме миграционните потоци, да се борим срещу трафика на хора, да не допускаме радикализация. Важно е също да се създават възможности за работни места за младите хора, които да намират работа в Африка. Ние трябва да имаме силна економическа дипломация и да инвестираме повече в този континент. Аз съм сериозно обезпокоен от продоволствената крига, за, от а, гладът, който засяга доста части на Африка. Утре, по време на посещението, а, на посещението на генералния секретар на ООН в Страсбург ще разговарям по въпроса за продоволствената криза и да видим по какъв начин да Работим с африканските държави, както и на междуинституционално равнище с Африканския съюз. Господин председателю, имате думата. Господин председател, уважаеми депутати, ваше превъзходителство, дами и господа, радвам се, че имам тази възможност да говоря пред вашето вашата асамблея, която представлява европейските нации в тяхното многообразие. Партньорството Африка-Европа което беше подсилено от първата ни среща на върха в Кайро, премина през много решителни етапи. Обеден съм, че следващата среща на върха през ноември, която в момента се подготвя, ще бъде един нов етап в нашия опит да създадем едно блестящо бъдеще за нашите народи. Африка и Европа има дълга история. Приминали сме през етапи на мрак и на светлина, но въпреки това има динамика, има живот, има обещание за един по-добър хоризонт. Бяха поставени доста желони на подкрепа за работа в Средиземноморието, Египет, Гърция, в Рим. От столетия, столетия те създават тесни връзки, които са неразривни. Колонизацията противопостави нашите цивилизации и култури, които бяха толкова различни, но които се допълват същевременно, що се отнася до хуманитарните аспекти и стремежа към свобода, който също ни обединява. Колонизацията на Африка беше спорен е, момент от общата ни история. Имаше доминация, имаше експлоатация, имаше робство. И това засяга човешкото достоинство. Известният поет говори за всичко това. Има и европейци, и африканци, които са разгледали тези моменти от нашата история и деколонизацията се превърна в част от либералната доктрина. Ние можем да извлечем полуки и не бива да допускаме повторение на всичко това. Въпреки това, аз не съм а, дошъл тук а, за да говоря за тези неща по един враждебен начин. Не. Ние имаме обща съдба. Бих искал чрез моето изказване да подчертая че трябва да зараснат раните, които останаха в историята на Африка. Историята, като всяка история, не се ограничава само до мрачни моменти. Това е история също на а, нещо положително, на реципрочно, културно и духовно влияние, което взаимно ни обединява и обогатява продължение на столетия всичко това доведи до нашата обща визия. Дами и господа, международната среда бързо се развива, появяват се нови сили и те търсят своето място в един мултиполярен свят възникват нови предизвикателства. Единствената надежда за устойчиво решение, решение на тези предизвикателства е да действаме заедно и солидарно. При това преструктуриране на геополитическото пространство, което е силно глобализирано, Европа и Африка искат да създадат един стратегически мост предвид и на общата им съдба, общата им история, да, има общи, макар и различни виждания, има също географска близост и за това можем да работим съвместно, за да може партньорството между Европейския съюз и Африканския съюз да се развие, то трябва да почива на солидни основи. и да следва развитието на сътрудничество в много различни области, взаимното уважение, равнопоставеността, свободата са важни желони за едно солидно взаимоотношение, което да е трайно и взаимно изгодно. Африка прие една амбициозна програма за идните години, предвиква, при, която предвижда създаването на просперираща Африка. Чрез тази програма ние обхващаме важни въпроси. Имаме също и обща стратегия Африка, Европейския съюз, която тази година ще навърши 10 години. Африканския съюз поставя желоните за нашето бъдеще, за международното ни сътрудничество и за стратегическото ни партньорство. Африка е и остава театър на много бойни действия, които са смъртоносни, особено в Сахел, в езерото Чад и други райони но има и зародиш ши на постигане на напредък. Но това е район, на който живее младо население, което е много жизнено. Има смела визия за африканска интеграция за премахване на митата, за приемане на инициативи за чисто селско стопанство, за използване на чисти технологии. Всичко това са важни елементи на възраждането, към което се стремим. През последните години беше постигнато много. Ние имаме амбицията да се борим срещу безнаказаността, корупцията, разхищенията, отклоняването на обществени средства. За нас приоритет е да имаме нужните инструменти, които да се спазват от държавите членки на Африканския съюз. Реформата на Африканския съюз, която беше решена през януари 2010 година, е един реален шанс за възраждането ни и за развитие на организацията. Тя трябва да насочва тенденциите, които се очертават. Трябва да се използват всички възможности да се примахнат социалните проблеми, пред които е изправена Африка поради засушаването, глада, въоръжените конфликти, нарушенията на правата на човека. Всички тези конфликти поставят на преден план въпросите, свързани с сигурността и мира. Ние имаме цели, които сме се поставили до 2020 година и ги преследваме много стриктно. Борбата срещу джихадизма, радикализацията е в сърцевината на нашите ангажименти за мир, сигурност и стабилност. Ние полагаме огромни усилия в тази сфера, както по отношение на превенцията, така и за преодоляване на конфликтите и за следвоенното изграждане. Европейския съюз ни оказва многостранна помощ а, чрез а, Фонда за мир. Дами и господа, а, всички перспективи показват, че Африка е региона, който най-силно страда от нарушаването на околната среда и от климатичните промени. Необходимо е да се имат предвид проблемите, които са оказани на флората и фауната, което създава доста проблеми дори за оцеляването на големи части от континента. Африка, която замърсява най-малко, допринася за замърсяването на планетата, страда най-много. Необходимо е да се отчетат а, тези саможертви и да се окаже подкрепа за справяне с големият проблем, свързан с климатичните промени. Необходимо е да има по-добро разбиране, по-добро отношение, да се постави като приоритет този въпрос. С това тясно се свързва оказването на подкрепа на развитието на частния обществен сектор, на търговията, която се увеличи през последните години между Африка и Европейския съюз по 200 милиарда евро годишно. Тъй като по този начин се създават работни места, просперитет, всичко това е важно за економическото и социално развитие. За това трябва това да се има предвид в нашите политики и в стратегическото ни партньорство. Ние имаме стратегия за економическо развитие. Ние искаме да се развие свободната търговия, но трябва да сме много предпазливи, да внимаваме, що се отнася до инвестициите. Необходимо е да се предложи и форма на маршал план за Африка, което беше лансирано от германска страна. Има огромни проблеми с глада. Младите хора са в центъра на нашето внимание и те са на вниманието на всичките програми, които имаме, както и на отношенията с всички наши партньори. Част от нашите младежи идват в Европа и това е, създава двойно предизвикателство. Някои тръгват без да се подготвят и стават жертва на трафика на хора, някои губят живота си, правейки прехода по море. Необходимо е за това да се обърне внимание на развитието на Африка, за да се създадат по-добри възможности за младите хора на място. Има доста неизползвани възможности и разработването на тези възможности е от обща интерес. Ние имаме огромна диаспора от всички части на континента и ние обръщаме сериозно място, тъй като техния принос за развитието на континента е от значение. Дами и господа, аз се спрях на партньорството преди малко. Това е от общ интерес и това е основното ми послание, което отправям към вас. Аз бих искал да отговоря с вас съвсем откровенно, да разгледаме въпроси, свързани с неща, които са важни, да говорим по същество в рамките на партньорството ни. Разбира се, има нюанси, които показват разликите между Африка и Европа. Но това не е въпрос на философията, която следват политиците от двата континента. Аз съм за диалога, за търсенето на консенсус, за взаимното откриване, за разбирателството, за солидарност между цивилизациите, културите и религиите. Аз съм, съм за против това да се изграждат огради, които да държат хората разделени. Аз съм по-скоро за изграждането на мостове. Изграждайки мостови, ние няма да се поддадем на задълбочаване на различията ни, защото многообразието е част от нашия живота. Ние държим на многообразието. Въпросът е, за международното наказателно е, право също е на нашето внимание. Трябва да се търсят е, африкански решения на африканските проблеми, но това не трябва да е извинение за измъкване. Ето защо трябва да следим какво точно се случва, как се развива гражданското общество в Африка и то е част от нашето сътрудничество. Уважаеми депутати, аз съм за развитие на нашето сътрудничество. Нищо голямо не може да се постигне, ако човек няма прекалено високи надежди, както казва Жил Верн. Искам да ви благодаря за отправената покана. За това искам да ви благодаря и сега за вашето внимание. Monsieur le Président. Comme vous le voyez, nous sommes déjà en train de... Дами и господа, ние сме на път да изградим един мост между Европейския съюз и Африканският съюз. Благодаря ви за изказването. Ние трябва да сме прагматични, конкретни в действията ни, както казахте вие, госпожа Могерини, Върховния представител на Европейския съюз, работи много добре. Европейския парламент също работи. Необходимо е да се създават мостови на економически ниво, на политическо, на транспортно ниво. Затова аз съм за това да има тясно ам, свързване на транспортните системи на Европа и Африка. Трябва да работим заедно аз съм оптимист, но трябва да сме наясно. Ние не можем да се справим с предизвикателството, каквото е тероризма. Не можем да разрешим проблемите с миграцията, ако Европа и Африка не работят съвместно. Ето защо трябва да се подсилят нашите връзки и аз казвам на моите приятели от Европа, трябва винаги да гледаме на Европа, не през очилата на Европа, а през очилата на Африка. Това е работата, която трябва да извършим заедно. Вие сте много добре дошъл в Европейския парламент днес. Благодаря ви много.